Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, good afternoon. We welcome you to this. Добре дошли на това заседание на Комисията по правни въпроси. Искам да кажа топло добре дошла на комисаря госпожа Юрова. Е, ще повторя приветствието си към нея и по-късно. Най-напред дневния ред направени са предложения за промяна. Точка 5. Е, гласуването по съгласувания текст за процедурата за европейските вземания с ниска цена ще бъде проведено утре след закритото заседание. Гласуването по проекта на доклад е, на господин е, Русия се отлага. Също така и гласуването по проекта на доклад на господин Карим по точка 8 за субсидиарност и пропорционалност. Има ли други желаящи да внесат промени в дневния ред? Има ли възражения срещу така направените предложения? Не виждам. Дневният ред се смята за прият. Искам да ви помоля да проверите дали носите картите си за гласуване, тъй като точно в 4 часа и утре сутринта ще гласуваме. Uh, approval of minutes. Одобрение на протокола. Ако няма възражения, които да постъпят до края на днешното заседание, протоколът от заседанието ни на 15 и 16 юни 2015 година ще се смята за одобрен. Преминаваме към точка четвърта. За мен е чест да кажа добре дошла на комисаря Юрова за ежегодния обмен на становища в пределите на структурирания диалог. Сътрудничеството на Европейския парламент с Европейската комисия, особено в областта на правосъдието, се характеризира с разлики е, през е, последните е, години, като се има предвид, че новата комисия има доста улекотен подход към регулирането. Както беше обещано, внесени са много по-малък брой законодателни проекти от този, с който сме свикнали. Това обаче не означава, че сме останали без работа. Отбелязан е напредък с съгласието върху регламента за несъстоятелността, както и с тристранните срещи върху реформата за производството за европейските вземания с ниска цена, нещо по което ще гласуваме утре. По отношение на новите проекти, ние, разбира се, очакваме с нетърпение проекта на Комисията за реформа на регламента Брюксел 2. Знаете също, че настоящата комисия проявява голям интерес към разработването на общи минимални стандарти за гражданското съдопроизводство в Европейския съюз. По тази причина предлагам да започнем обмена на виждания, като дадем думата на комисаря, за да може тя да представи вижданията си а след това ще проведем разгърнат дебат. Госпожо Юрова, имате думата. Господин председател, почитаеми членове, госпожи и господа, благодаря ви за възможността да представя приоритетите за работата на комисията през едната година. Преди да обърна поглед към бъдещето, обаче, нека се спра на недалечното минало. Най-напред искам да благодаря на комисията Юри и особено на госпожа Герингер де Оденберг, докладчик, както и на докладчиците в Сянка, особено господин Буда, за компромиса по проекта за вземанията с ниска цена, по който ще гласувате след като ние приключим разговора си. Това е значителна стъпка, решителна стъпка напред, която ще подобри достъпа до производство и правосъдие по гражданско-правни, и търговско-правни въпроси, както за граждански ни така и за търговски дружества. Уверена съм, че ние не след дълго ще станем на свидетели на напредък и по директивата за участието на жените в ръководните органи на дружествата. С ваша подкрепа ще продължа да работя усилено, за да убедя все още нерешилите се държави членки да подкрепят този проект на директива. Люксембургското председателство смята, че за съвета през октомври може да бъде постигнат общ подход и на тази основа ще работим чрез тристранни срещи, за да приключим работата по проекта до края на годината. Това ще е добра новина за е, предприятията, както и за жените. Що се отнася до проекта ни за упростяване на приемането на някои е, публични документи, първите технически дискусии вече се проведоха. Първата тристранна среща е, ще се проведе след два дни амбицията ни трябва да остане непроменена и да напра необходимо е да направим така, че с този проект да съкратим излишната бюрокрация и да упростим живота и на гражданите, и на предприятията. Предложеният регламент ще ликвидира необходимостта от апостила, какъвто необх... преди се полагаше е, при обмен на документи в е, отношения между държавите членки. Също така, е, дружествените документи е, остават в приложното поле на проекта, включително учредителните документи и документите, които установяват е, онези, които имат право да представляват дружеството. Комисията работи с Люксембургското председателство за приключване на работата по това досие до края на годината. Що се отнася до проекта на регламенти за семейното имущество и за имуществените последици на регистрираните партньорства. През декември миналата година държавите членки се споразумяха да разискват компромисен текст на двата проекта до края на 2015 година за да се види къде е възможно изискуемото единодушие. Ще работим усилено с Люксембургското председателство за изпълнение на този ангажимент. Много се радвам, че миналата седмица парламентът прие доклада по проекта за ревизия на директивата за правата на акционерите. Това е важен принос към укрепване на така необходимата прозрачност в тази област – Зная, че разискванията във вашата комисия бяха тежки и съм много благодарна на докладчика, господин Коферати, и на всички докладчици Сянка за труда, който положиха за постигане на този компромис. Това е много добра основа за по-нататъчни преговори. По същия начин съм уверена, че вие ще стигнете до подходящ компромис и по проекта за едноличните дружества с ограничена отговорност. Аз имам личен опит със създаването на такова дружество и знае колко е важен този проект. За мен той се отнася преди всичко до това за начинаещите предприятия да се направят достъпни огромните предимства на единния пазар. Да станат тези предимства достъпни и за малки и средни предприятия. Трябва винаги да насърчаваме при всяка възможност нашите предприемачи да мечтаят и да се виждат в европейски контекст. Този проект ще улесни регистрирането и функционирането на едноличните дружества с ограничена отговорност в Европейския съюз. Това регистриране ще става бързо, в едно евро минимален капитал, по интернет и въпреки това напълно безопасно. Това са водещите принципи, върху които почива проектът. Предлаганата регистрация онлайн ще е и първа стъпка към дигитализация на европейското дружествено право – това съответства на общата ни цел да улесняваме достъпа на гражданите до цифровия единен пазар. Смятам, че компромисът на съвета съдържа обещаващи решения по много въпроси интересни за парламента. Вече 16 държави членки предвиждат регистрация в интернет и те са предложили своя опит в дискусиите на съвета с цел постигане на необходимите гаранции. Също така е, в съвета бяха направени редица важни уточнения. Няма да бъдат уредени от този проект участието на работниците в е, управлението на дружествата, както и изискванията за борба с изпирането на пари. Е, най-спорните въпроси отпаднаха от текста и ще бъдат от компетентността на държавите членки. Тоест, държавите членки, както и сега, ще могат да не допускат разделянето на седалища. Но аз зная какви са вашите притеснения. На мен ми е ясно, че в средносрочен план ще трябва да намерим начин да решим въпроса за седалището на този тип така създадени дружества. Накратко искам да се спра на директивата за альтернативното решаване на спорове. На 9 юли тази година изтече срокът за въвеждането на тази директива в държавите членки. За съжаление, това не е факт за всички държави членки. Министрите на правосъдието чуха от мен напомняме не за това колко важно е да се започне реалното изпълнение на директивата. Това им го казах миналата седмица на съвета. Също така трябва да се мисли за решаването на споровете е, в интернет. То ще започне на 9 януари 2016 година. Аз се надявам, че мрежата на лица за контакт е, за решаване на спорове в интернет е, ще обхваща поне 90% от гражданите на Европейския съюз. Целта е да се помогне на потребителите и на търговците в Европейския съюз при използването на платформата. Разбирам, че в повечето държави членки Натрупалите опит потребителски центрове ще изпълняват ролята на структури за контакт. Както в миналото, така и в бъдещето ще ни занимава проблемът за несъстоятелността. Неодавна беше прията преработената версия на регламента за несъстоятелност от вашия парламент. Уреждат се юрисдикцията, признаването на решенията, проблематиката на несъстоятелността с международен елемент но трябва да се направи още много. Все още има значителни разлики между законодателствата в областта на несъстоятелността на държавите членки. И това са тесни места, които пречат за интеграцията на капиталовите пазари. Затова комисията извършва оценка на ефективността на съществуващите системи и прави сравнително правно проучване на аспектите на националните производства за несъстоятелността, които не са в приложното поле на препоръката за несъстоятелността. След като тази оценка, този анализ бъдат приключени, комисията ще прецени с какъв нормативен акт да бъдат преодолени съществуващите законодателни различия. Не зная дали може да се сравни е, с нещо значението на защитата на децата и семейноправната материя. Аз е, възнамерявам да изляза с е, ревизирана проекта на Брюксел 1, ако правилно чухме, през първата половина на 2016 година. Знаем какви са недостатъците на този акт и миналата седмица на съвета те бяха отново повдигнати. Освен това, семейноправните спорове затрудняват гражданите, когато има международен елемент, прекалено голям брой случаи. Трябва да се мисли за улесняване на процедурата за признаване на решения, особено когато става дума и за родителски права върху децата. Брюксел 2А трябва да се използва за разширяване на доверието. Трябва да има ефикасни процедури за изпълнение, като се взема предвид спецификата на семейноправната материя. Също така, Разликите в националните правила относно изслушването на децата в съдебно заседание се изтъкват като основание, за да не се допусне изпълнението на решение, постановено в друга държава членка. Смятам, че дори да има разлики в правните традиции, те трябва да се тълкуват според висшия интерес на детето. Най-сетне, следващата година ще работим и в съответствие с стратегията за цифровия пазар. Комисията иска да направи е, по-широко доверието на европейските потребители в цифровия пазар, за да може да се използва неговия потенциал – Прекалено малко потребители сега купуват стоки и услуги от други държави членки по интернет. И прекалено малко търговци предлагат стоките и услугите си онлайн в други държави членки. Една от причините за това е фрагментацията на правната среда. Тук ще се опитаме да направим на каквото, това, на което сме способни, чрез средствата на облигационното право. Малките и средните предприятия не трябва да носят допълнителни разходи заради това, че продават стоки и услуги в интернет. Не трябва да има бюрокрация. Същевременно потребителите трябва да бъдат убедени, че единният пазар с силни правила защита на потребителите е в техен интерес. Комисията работи по законодателен проект за хармонизирани норми за покупките в интернет на цифрово съдържание – и е, за е, правата при е, национални и международни продажби на телесни вещи. Има големи възможности да се подобри правната уредба чрез тези проекти, но във всички случаи ние трябва да се стремим към единство на режима за сделките в интернет и извън интернет. По този начин трябва да се направи и общ преглед на законодателството за потребителите. Е, смятам, че тук има място един истински постъпателен подход. Европейският съюз би трябвало да гарантира единни потребителски е, договори и изисквания за тях на цялата територия на Съюза, например по отношение на информацията, която се предоставя на потребителите преди изключването на договора, правото на разваляне на договора или отказ от него, в, в Европейския съюз съществуват само минимални правила в някои области, а да кажем за съответствието и а, за а, цифровите продукти няма въобще никакви правила за Европейския съюз. Опитваме се тук да възприемем подход на целенасочена хармонизация, като изравним правилата за сделките в интернет с тези е, за сделките с предмет телесни вещи. Е, така, например, трябва да уредим отговорността при доставката на дефектни цифрови продукти. Искаме да бъдем максимално прозрачни при изготвянето на тези проекти и да привлечем е, в работата върху тях всички заинтересовани. Във вашия доклад за единно европейско продажбено право вие много мъдро посочихте като основно предизвикателство търговията в интернет. Бих искала да стъпя върху вашия опит и да работя заедно с вас по този нов проект. Благодаря за внимание. Благодаря, госпожо комисар. Преди да започнем нашата дискусия, бих искал да пожелая добре дошла на госпожа Магинец, която е, е посредник на Европейския парламент за международните осиновявания. За нас е чест да можем да разговаряме с вас. Също. Госпожа Регнер има първо думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар за това, че ни представихте програмата на Европейската комисия. Тя е се последователна. Виждам, че приоритетите, които ни стъкнахме още в началото на вашия мандат са в сърцевината на тази програма. Сега, колкото до директивата за несъстоятелност. Вие споменахте работата по тази директива. Бих искала да ви припомна, че трябва да се поработи по правилата, свързани с е, фалита на отделните предприятия. Знаете, че в някои държави членки правилата са наистина съвсем строго разписани, те са много подробни. Имаме красноречиви примери в Испания, свързани с новата кметица на Барселона, така че мисля, че е крайно време Европейската комисия да, да работи по тези правила. На второ място. Правилата свързани с управителните органи на предприятията и а, участието на жените е, какво бихме могли да направим, за да работиме в е, по-тясно сътрудничество с комисията и Люксембургското председателство, за да отбележим напредък? Защото има наистина още много какво да се направи, то не само в е, техническите подробности. Колкото до правата на акционерите, естествено Серджио Коферати ще бъде много по-подробен и много по тази тема, но знаете, че Европейския парламент отправи един много ясен, едно много ясно послание към обществеността. Мисля, че приятият от нас документ трябва да бъде в основата на по-нататъчната работа по този въпрос. Също така споменахте и едноличните дружества и споменахте също така регистрирането в интернет онлайн на, на тези еднолични дружества. Тук, разбира се, имаме някои резерви, но смятаме, че трябва да се наблегне на следното. Знаете, че в крайна сметка а, слож... проблемите винаги проистичат от подробностите. Дявола винаги в подробностите. А, взаимосвързването на търговските регистри е, е проблем, който бе разискван по времето на мандата на предишната комисия. Смятам, че още има какво да се направи по тази тема и е необходимо да се работи много по а, повече по този въпрос. А, седалището и проблема свързан с седалището на, на едноличните предприятия са от значение. Няма, тук също няма го е, еднакви единни правила, така че очакваме комисията да излезе с конкретни предложения свързани и с разделянето на а, седалището. Мисля, че това са проблемите, които са необходими. Госпожо комисар, може би няколко въпроса преди да отговоря. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, благодаря за подробното представяне на приоритетите на комисията. Бих искал да засегна две теми, по които работя активно Първата засяга приятие миналия месец в съвета общ подход по упростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз. Както знаете, по-настоящем гражданите, които се преместват в друга държава членка, често губят време и пари, за да докажат, че техните актове за раждане или брак са автентични, за да направят заверени преводи или да сложат необходимия апостил. С постигнатия общ подход на съвета досието може да напредне – Съветът обаче силно ограничи приложното поле на регламента, като изключи упростяването на процедурите за голяма част от предложените от Комисията и Европейския парламент документи. С цел предотвратяване на езиковите бариери се предвижда само 4 многоязични формуляра, за всички останали ще е необходим превод. Каква е вашата позиция относно постигнатия общ подход и как комисията смята да постигне действително улесняване на обмена на официалните документи? Второ, във връзка с проведения в началото на юни форум за правата на децата, бих искал да привлека вашето внимание към порочните практики, които съдилищата в някои държави членки прилагат и които са свързани с даване за осиновяване на деца без съгласието на родителите им и без да се приоритизира осиновяването в семейството на детето. Практиката, която засяга най-вече деца от смесени международни двойки, тук възниква проблемът с неравнопоставеното положение на чуждите граждани спрямо административните и съдебните органи и спрямо местните лица, участващи в процеса на съответната държава членка. Както знаете, единият родител, който живее в чужда държава, почти винаги е в неблагоприятна позиция, не познава правилата, процедурите, понякога дори и езика. В тази връзка бих искал да попитам какви мерки смята да предприеме Европейската комисия, за да подобри механизма на прилагане на регламента Брюксел 2 и тези порочни практики да бъдат избегнати. Надявам се в бъдещите промени на регламента Брюксел 2 тези промени да бъдат взети предвид. Благодаря ви за вниманието. Mrs. Hautala. Госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, първо. Аз съм докладчик по общо административно право. Знаете, че и Европейският омбудсман и Европейският парламент ратуваха за това. Знаете, че парламента още от предишния си мандат работи по проекто предложение. Обсъдихме го с кабинета на заместник-председател Тимерман и знаеме, че и комисията, и самият комисар Тимерсън очаква това предложение, но моето, моят въпрос е следния. Ще предприемете ли активни мерки за подкрепа на парламент, предложението на парламента в тази област и може би ще ни посъветвате по какъв начин да дадем една така по-голяма гласност на този е, закон, тъй като това е един чувствителен проблем и в държавите членки, но при, при, при всички случаи има така всеобщо мнение, че подобно а, интегриран а, подход е необходим. Така че аз а, така се надявам, че вие ще ни подкрепите в тази наша работа. И второ, втори въпрос. А, Госпожа Регнер спомен, говори за едноличните дружества и устава и статута на едноличните дружества. Аз мисля, че в сегашната рамка на а, съответната нормативна уредба, няма достатъчно правила, свързани с избягване плащане на данъците и делокализациите. Може ли да ни кажете как този нов статут ще се впише в цялостното фирмено право. Госпожа Регнер също така засегна проблема, свързан с седалището на предприятията. Благодаря, господин Кръстър. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване. Нека да се спра на три проблема. Първо, програмата Рефит. Разбирам че тя е необходима за усъвършенстване на цялостната законодателна работа в Европейския съюз. Трябва, разбира се, да се бориме с бюро, бюрокрацията, но в никакъв случай не трябва а, да уронваме а, защитата на правата на служителите. Знаете, че има директива свързана с защита защита на трудовите условия. Какви са предпазните мерки, които ще предприемете, защото в рамките на Рефит в никакъв случай не трябва а, защитните мерки, свързани с а, защитата на здравето, на работното място и така нататък не трябва да се смятат за бюрократични мерки. Второ, про- проблемите свързани с автономията на социалните партньори при приемането на колективни трудови договори. Тук също не трябва да се счита, че това е свръхзаконодателство. В никакъв случай в борбата с бюрокрацията не трябва да засягаме или да уронваме автономията на социалните партньори. Също да знаете, че в парламента има постигнат широк консенсус относно а, авторските права. Какви са намери, вашите намерения в а, тази област? как вие разглеждате е, цялостната уредба в Европейския съюз по страни е, предвид е, предвид измененията, които настъпват в областта на авторското право, как можем всъщност да а, съчетаеме тези а, различия. Наистина проблема е от изваредно, изваредно сложен. И още нещо. И така. А, как можем да подсигуриме участието на повече жени в управителните органи на предприятията? Благодаря. Благодаря на госпожо комисар за работата, която сте извършили. Наистина приветстваме а, постиженията в а, напредъка в много област. Първо, а, равноправието на половете и достъп до трудовия пазар в много от държавите членки. Жена, която желае да работи, трябва просто да се откаже от майчинство, докато жените, които искат да имат деца, просто трябва да се откажат от кариера. Това е недопустимо в 21 век. Нашето законодателство трябва да осигурява равнопоставеност на жените в Европейския съюз, за да могат те да бъдат работещи майки. Това е част от, човешки, от основните човешки права, от правото на достоен труд и живот на всеки един отделен европейски гражданин. Така че жените трябва да могат да бъдат едновременно майки и труженици, без това да бъде проблем. Второ, минималната заплата в Европейският съюз. Необходим един законодателен прак, т.е. едно т.е. една минимална заплата, която да бъде е, да, да, да осигурява достоен начин на живот, т.е. да не може да има трудово възнаграждение, което да падне под праг, под известен определен праг. Е, също така и надбавките за деца, които трябва е, да бъдат е, също в размер, който да не пада под даден определен праг. Т.е. трябва да определиме една минимална сума, е, която да бъде е, в интерес на детето. Същото е, въжи за за надбавките и за социалните е, плащания, които се полагат на хора с увреждания, т.е. трябва да има един определен прак. Еднолични, едноличните предприятия. Едноличните предприятия са един начин за увеличаване на заетостта и са един инструмент за създаване на работни места, така че аз приветствам предприятите мерки, но необходимо е да има, да се предприемат разпореди, които да бъдат единни за цели Европейския съюз, за всички държави членки. А сега бих помолила комисар Юрова да отговори на поставените въпроси. Дами и господа. Я е про мне přece jenom výhodnější. Моля да сложите слушалките, госпожи и господа, тъй като за мен ще е по-лесно да говоря народния си език на чешки. Освен това ще мога да говоря и по-бързо, тъй като нямаме много време. Благодаря ви за въпросите. Що се отнася до зададения от госпожа Брекнер за правото на изпадане на състоятелност, ние Заложихме някои принципи, свързани с е, националното производство по несъстоятелност, т.е. не през граничното. И е, има е, някои основни принципни предложения, в това число да се даде възможност на предприятието да се реорганизира, да не се препъне пред най-малкия финансов камък, така да се каже, да се помогнат добросъвестните търговци, които просто не са извадили късмет и така нататък. Всичко това е крайно желателно, тъй като статистическите данни сочат, че половината от новите предприятия изпадат несъстоятелност в срок от първите 5 години от живота. Що се отнася до броя на несъстоятелностите на ден, около 600 в Европа. 600 е, предприятия изпадат несъстоятелност на ден в Европа, 1,7 Десети работни места се губят. Е, тук не става дума, разбира се, за микроменеджмент, за, за някакви детайлни, е, процесуални норми, тъй като между е, търговските законодателства на държавите членки има сериозни разлики. Но би следвало да постигнем съгласие по общите принципи, така че правният вакуум да не поражда допълнителна стопанска нестабилност. Що се отнася до несъстоятелността на физическите лица, е, имаме такива намерения е, в нашата работна програма, особено с оглед намаляването на срока на задлъжнялост. И е, още повече самата процедура. В Европа е, сроковете са между 5 и 7 години, т.е. за освобождаване от натрупаните задължения, далеч по-малко трае тази процедура в Съединените щати. Бихме искали, значи, да излезем с препоръки, които, както се каза, впрочем, не, не, не се прилагат във всички държави членки. Ние бихме искали във всеки случай да изравним полето, да наложим и общи принципи. И що се отнася до представителството на жените в управителните органи на търговските дружества, малко са наистина е, държавите членки, които подкрепят съответната директива. Големите държави членки са против, 3-4 е, от по-малките също но, но мисля, че лека по лека вървим по правилния път в отношенията си с Германия. Впрочем, Германия има едно добро вътрешно законодателство в това отношение и бихме искали да убедим другите държави членки да възприемат този пример, за да може да се опозотвори таланта на жените в стопанското управление. Тъй като всеки случай равното представяне на половете в стопанската дейност се оказва много положително от економическа гледна точка. Вие може да ни съдействате в това отношение, като настоявате пред е, своите правителства, пред националните парламенти в тази посок. Добре би било, впрочем, да видим последната редакция на тази проектодиректива. Е, там дори вече не се говори за жените, а просто за многообразие и за половоравенство. Е, тук не става дума вече, в последната редакция от директивата, за някакви квоти на женското участие. Що се отнася до правата на акционерите, наистина ви дължа благодарност за подкрепата, която ми оказахте миналата седмица тук в парламента, тъй като струва ми се, това е правилният път, пътя по който сме тръгнали с повече прозрачност, повече да се знае за приходите, възнагражденията, е, е, разпоредителните сделки, които се извършват с акциите, за ограничаване на тази опасна, вредна практика на твърде краткосрочно спекулативно инвестиране в е, търговските дружества. В рамките на тристранните разговори много говорим по тези въпроси, особено що се отнася до страновите доклади И нали, тук става въпрос за някои данъчни облегчения, съответно за данъчна прозрачност. И ние готвим ново проекто законодателство и бихме искали така да, да се усъвършенства националното законодателство, да не се оставят нещата на една директива просто. Тоест да се търси по-голяма хармонизация между националните законодателства и аз се надявам в рамките на тристранните разисквания с парламента и съвета да, да постигнем желания успех. Що се отнася до едноличните дружества с ограничена отговорност и съответна директива, аз вече няколко пъти съм го казвала по различни поводи. Два елемента според мен са от съществено значение. От една страна учредяването на дружеството по електронен път – и въпроса за е, минималния размер на уставния капитал, а именно едно евро. И както каза госпожа Регнер, е, малките камъчета обръщат колата, знаете, е, през месец юни много време посветихме на тази директива, на различните правни гаранции, които са необходими, за да не се злоупотребява с тази упростена система на регистрация на, на ново търговско дружество и най-сетне съветът прие предложение, което ми се струва приемливо, е, предвиждащо възможността за установяване самоличността на е, учредителя, било то по електронно-конферентен път, е, било то присъствено при нотариус посредник, който да осъществи контрола от името на, на държавата. В същото време нали, чрез електронния подпис и някои други защитни механизми, струва ми се, ще се предотврати злоупотребата с този опростен режим. Коренът на, на злото, така да се каже, в е, е, директивата е свързан с е, преместването на е, седалището от едно място на друго. Давам си сметка, че някои от вас се опасяват от възникването на на две седалища, всъщност, в различни държави членки. Анализирахме проблема, за да си дадем пред да създадем представа за мащабите на риска. По-настоящем съдебната практика в Европейския съюз не забранява такава практика всъщност и нещата зависят от вътрешния законодател, от държавите членки, да е допуснат или не. До сега опитът е, сочи, че има някои злоупотреби, основаващи се на механизма на двойното седалище и със съответните рискове, които е, навеждате и вие, за трудовоправните отношения, за неплащане на данъци, пране на пари и така нататък. Значи ние още веднъж ще анализираме, вероятно е, сте забелязали, че през месец юни съветът е, и излезе с мнението, че не би следвало да се урежда този въпрос в директивата. по нататък за признаването на граждански документи. На последното заседание на съвета, когато съвета прие общия подход с становището, че комисията следва да внесе поредния си проект с един по-дълъг списък от документи, подлежащи на взаимно признаване, в това число и за стопанската дейност на лицата. Обсъдихме начина по който да, да, се, уреди, да се уредят езиковите проблеми, легализиран превод и така нататък. И на мен ми се струва, че в рамките на триалога, на тристранните разговори ще можем да постигнем желано, удовлетворяващо всички страни решения. Трябва да призная обаче, че тази директива бележи само началото на огромните усилия, които следва да положим по упростяване на гражданската процедура и взаимното признаване на документите. Що се отнася до правата на детето, състоялия се форум и усъвършенството на Брюксел 2, тук нещата се свеждат до правомощите на държавите членки, опасявам се. Нищо общо с Брюксел 2. По-скоро можем да насочим към Хакската конвенция от 1993 година. Ние, комисията, би желала да насочи усилията си към защитата на правата на детето по Брюксел 1А, но вероятно пак няма да се стигне до уредба на международните осиновявания. то се отнася до единото административно право, господин Тимерман се реагира е, положително, аз не съм против. Просто трябва да се уверя, да, да, да проверя някои неща. Значи, първо, дали е, имаме правомощията, т.е. комисията, да, да излезе с такава законодателна инициатива, дали тя е осъществима, и трябва да, да се допитаме до държавите членки, дали е, такова законодателство е възможно и необходимо вече в, в материално-правната си част. Знаете, че е, държавната администрация, уредбата на държавната служба в държавите членки е исторически наследена. Е, като вземем, започнем още с териториалното, административното деление на страната, отношението между местни и централни органи, е, и ще трябва да има предвид всичко това, за да можем най-накрая да стигнем до някакъв общ списък норми, е, описващи държавната администрация, която е професионално компетентна и защитава интересите на гражданите. По принцип аз не съм против тази идея, напротив даже, е, аз мога да, да, да кажа, че съм е, особено благосклонно настроена, тъй като собствената ми страна е, е преживяла една нелека административна еволюция. Знам, че някои административни е, разпоредби у нас за вътрешното ни законодателство са отживели времето си, е, че наистина трябва да се анализира сегашната обстановка както от юридически, така и от практически характер. И толкова по-добре е. Аз, аз съм склонна да се наймем с тази задача. И а, е, докладът на парламента, който споменахте, ще ме вдъхнови в това отношение, определено. Що се отнася отново до едноличните дружества, подробно анализираме в момента въпроса в контекста на дружественото право. с акцент върху въпроса за приложимото право. Така ще трябва да бързам. Е, да, доста въпроси ми зададохте, няма много време. Питате по-нататък за преработката на законодателството, на директивата за работниците. Общо в тази е, е, посока можем да кажем, че ако се вгледаме в сегашното законодателство, трябва да отговорим на въпроса дали вече няма отживелици. които пораждат неяснота и, и правна несигурност. С, с такова око ще гледаме на евентуалната преработка на директивата. Госпожа Тайсън е, е, отговаря за тази дейност. Аз смятам, че тя така и ще се насочи към решаването на задачата. Е, да, да ви дам един пример. В миналото се бяха натрупали много и много директиви, регламентиращи отделни проблеми. В случая става въпрос за защитата на потребителите. И тук в трудовоправната област ще трябва да, да огледаме терена на действащото законодателство и да видим дали не е възможно а не, а, а, и необходимо да оптимизираме нещата, да, да кодифицираме до някъде. А, значи, става въпрос за правна економия. И в контекст на, на цялата тази идея за усъвършенстване на нормативната дейност на законодателството. И ние бихме искали да разговаряме с Европейския парламент и с негови отделни членове. Е, нуждаем се от категоричен отзив, в това число от ваша страна. Да видим кои от действащите актове следва да бъдат изменени, кои евентуално отменени, с кои да се захванем най-напред. по въпросите свързани с ресора на господин Йотингер не бих искала да се намесвам в, в неговия ресор, това число за, за авторските права и прочие. Но, ако говорим общо за интелектуалната собственост, и съмнение не може да, да има, че тя трябва да бъде неотклонно защитавана. Нататък за Съда на Европейския съюз е, е, данните, е, сочещи нарастване на товареността на съда, предполагам, са достоверни и че съответно трябва да се увеличи броят на съдиите в съда но аз кон- конкретно не отговарям за тези въпроси. Що се отнася до половото равенство, от друга страна, знаете, кандидат съдиите се излъчват от държавите членки. Предполагам, вече се работи по излъчването на кандидатурите. Тук непрекъснато се, се искат кандидатури. И ние ще, ще видим е, как са представени половете в е, е, съдебната система. Впрочем, в Европа струва ми се на първите инстанции, повечето са жени. Въпросът е за кариерното израстване. На следващите съдебни инстанции жените стават все по-малко и по-малко. И въобще, е, в бъдеще е ще, следва да се мисли, е, например, за нова директива, заместваща отменената директива за майчинството. За да могат край краща всички да направят своя свободен избор. Впрочем, не само майките, а, а и бащите, що се отнася до съчетанието между професионална кариера и, и отглеждането на децата. Във всеки случай никой член на, на едно семейство не би трябвало да бъде възпрепятстван е, в е, професионалната си реализация и, прочим, е, в семейната. С госпожа Тайсън работим по един проект и до края на годината ще видим докъде сме стигнали и ще, евентуално ще го представим проекта за допитване. Но има и незаконодателни възможности, които могат да бъдат опълзотворени. Например, в препоръка, адресирана до държавите членки, аз споменах неравноправното положение на жените на пазара на труда и призовах държавите членки да инвестират в детските заведения от, от предучилищната възраст, тъй като те, липсата на такива заведения най-вече възпрепятства професионалната реализация на майките. Пак за едноличното дружество е, и за призива да изнесем този въпрос по-напред. Да, да, е, имайте ми доверие. Е, е, аз съм на същото мнение, като си давам сметка и за рисковете, е, е, които съдържа проекта, но личният ми опит е, сочи, е, че е, тази област наистина е изключително важна. Ако някой в Европа е предприемач, иска да създаде предприятие, на него следва да се гледа с добро око, като на, на човек, който осигурява работа на себе си, преди всичко, сам си помага и създава работни места за други. Такива хора трябва да бъдат ценени, вместо да, се, да, да бъдат възпрепятствани. Така че наистина, една проста и ефикасна система, най-вече с оглед на упростената процедура по регистрацията и минималния размер на уставния капитал. Благодаря, госпожо комисар. Госпожа Магинес, заместник председател на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Най-напред искам да благодаря на председателя и на неговите колеги от е, бюрото е, за това, че ми позволиха като медиатор за правата на децата да участвам е, в днешното заседание, но също така искам да благодаря и за прекрасното сътрудничество, което съществува между моя кабинет и вас. Госпожо комисар, длъжни сме да направим повече за интереса на детето. Ако вие не добавите нищо към това, което вие вече казахте, е, пак ще съм доволна, но смятам, че трябва да се ръководим от висшия интерес на детето. Разполагаме с регламента Брюксел 2. Е, искаме да работим за преразглеждането на този регламент заедно с вас. Там има фундаментални проблеми. Да кажем, тълкуване на понятието обичайно местоживеене на дете. Е, препирните между две съдилища в две различни държави членки. Въпросът за това кой е, следва е, да упражнява контрол за изпълнението на съдебното решение. За всички тези юридически сложности стоят често пъти деца, които са отделени от родителите им и изведени са от обичайния си дом и наистина са безисходица. В нашия кабинет постъпват много случаи, за някои можем да окажем съдействие, за други това е извънредно трудно. Само, че зад нашите технократски и бюрократични е, стъпки и действия стоят е, истински житейски истории. Ние бихме могли е, да ви окажем максимално съдействие на основата на своя опит. Знаем, че е, процесите е, са доста бавни. Съществува е, понятието своевременно връщане. Никога връщането не е своевременно, никога не е бързо. И съм склонна да си мисля, че в някои държави членки един родител ще пътува с детето, защото така би могъл да получи по-благоприятно решение от съда в тази държава, отколкото ако производството се води пред съд на друга държава членка. Това са част от въпросите, които трябва да решим и се надявам вие да отчетете нашия опит. Е, господин председател, аз бих могъл е, с комисария Юрова да разговарям и пряко на по-късен етап, но няколко думи за да приключа. Беше поставен въпросът за е, осиновяване без съгласието на родителите. Комисията по петиции и аз сме се занимавали с това нееднократно. Доста посолства се занимават с такива въпроси. Това е въпрос, за който задължително трябва да си даваме сметка. Е, доколкото ми е известно и от моите проучвания, е видно, че е, има разлики в системите на държавите членки, е, свързани с полагането на грижи от обществото. И това води и до разлики в тълкуването на висшия интерес на детето в различните държави членки. Държавата, от която изли... произхожда детето и държавата, в която отива да живеят родителите му. Мисля, че всички винаги трябва да помним вашите е, думи, нещо, което и аз съм е, казвала, че трябва да изхождаме от висшия интерес на детето, а не от опасенията на съдебната система или от опасенията на родителите. Според мен, тук би трябвало да се водят по-пространни дискусии. Аз като медиатор за правата на децата съм много удовлетворена от това, че съм тук и че мога директно да споделя с госпожа комисаря някои от най-дълбоките си тревоги. Ние като законодатели имаме реален интерес да усъвършенстваме уредбата, да я направим годна за функциониране. Вие споменахте в речта си, че е, with and will continue to deal with, it can only increase. And... Че съществуват 16 милиона, ако правилно съм записала, смесени брака. Тоест ние като изборни представители сме длъжни да разискваме въпросите, свързани с тези е, бракове с международен елемент помежду си и със своите избиратели. Това са въпроси на семейното право, на правата на родителите, на правата на децата. Има и отвличания на деца. Когато ситуацията е конфликтна, е много трудно хората да направят подходящия избор. Но още веднъж благодаря на господин председател и на секретарията за това, че ни позволиха да се включим в тази дискусия. Благодаря, комисарята съвсем накратко. Брюксел 2А е нормативен акт, който е свързан с много положителни постижения в Европа по време на своето функциониране, но е време вече за неговото изменяване. Вие получавате петиции, ние получаваме имейли, писма, е, където са разказани най-трагични истории е, от е, страна на семейства, изпаднали в тежко положение, за което цената в крайна сметка плащат децата. И за това ние, е, изготвяйки този проект, е, ще водим дълги дискусии. Миналия петък е, дълга бе дискусията на заседанието на министрите на правосъдието. Австрийският министр направи собствени предложения за усъвършенстване на производството, за разширяване на доверието между съдилищата в различни държави членки. Конкретно улесняване на работата на държавните органи, което и вие споменахте, конкретни стъпки за ускоряване на вземането на решение. Много свежи идеи бяха споделени. Мисля, че това също бе и силен стимул. Вие споменахте е, такъв е, силен стимул за ускоряване на работата. Е, необходимо да се анализира информация от различни източници, проучвания, публичната консултация и допитването до обществото, за да можем да направим една добра оценка на въздействието. Моят план е комисията да приеме новия проект през пролета. Надявам се този процес да не бъде препятстван от неочаквани трудности, защото ние всички сме съгласни, е, че децата наистина са толкова уязвими, и че е редно да положим всички усилия за усъвършенстване на актовете, които ги защитават. Благодаря. Не виждам друг да желая да се изкаже. Следователно мога да обявя края на разискванията по точка четвърта. Благодаря на комисаря за това, че ни посети днес. Очаквам дискусии с нея и в бъдеще. Благодаря ви. So, uh, dear colleagues, my to... Драги колеги, приканвам ви да поставите картите си за гласуване в устройствата. Um, roll call vote? It's a roll call vote, yes, because it's a report. Yeah, so you will guide me. Right? Can we, can we begin voting? Можем ли да започнем гласуването? We would need a bit more of silence in the... Нуждаем се от малко повече тишина в залата. So we begin by the authorization for Austria, Belgium and Poland to ratify. И така, преминаваме към гласуване на разрешението за Австрия, Белгия и Полша да ратифицират или да се присъединят към Будапештенската конвенция за договорите за превоз на стоки по вътрешни водни пътища. Гласуването е поименно. Обявявам началото му. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Uh, we go to the uh, 30th and 31st annual reports. 30 и 31 uh, ежегодни uh, доклади uh, за осъществяване на наблюдение за прилагането на правото на Европейския съюз. So, amendments. AFCO 1. Изменение. AFCO 1. За. Против. Abstention. Въздържали се. Приема се. Равко 2. Равко 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV3. NV3. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV4. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV5. За. Против въздържали се, приема се. МВ8 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 1 за, против, въздържали се. Нека проверим как гласувате. And it has been Приема се. Uh, Компромис номер uh, 2. Компромис номер 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 3. Авко 3. Авко 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 2. За. Против въздържали се, приема се. Либе, че... либе 3 за, против, въздържали се, приема се. НВ1 за, против, въздържали се, приема се. НВ6 за, против, въздържали се, приема се. НВ7 за, против, нека проверим. this 7 has been adopted. NV7 се приема. 5 и 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и за. Против Нека проверим. Adopted. Приема се. 5,26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Либе 5 за, против, въздържали се, приема се. МВ10 за, против, Нека проверим по електронен път. Ероптит. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим ли? Нека проверим по електронен път. Rejected. Отхвърля се. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 15 за против, въздържали се, отхвърля се. Либе 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 19 за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека проверим чрез електронно гласуване. Yes. Да. Приема се. Компромис 8. Тоест на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Мисля, че бе прието, но все пак нека проверим. Чакай.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 5 и 8 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 9 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 10 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 25 за, против, против, въздържали се, приема се. Авко 6 за, против, въздържали се, приема се. Авко 7 за, против, въздържали се, приема се. Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. Либе 7 за, против. Нека проверим. Yes, maybe so, but let's hope there was a majority. No, it. Отхвърля се. Либе, съм 8 за. Против. Задържали се. Приема се. Либе 9 за. Против. Тук трябва още веднъж да проверим. And it has been rejected. Отхвърля се. Либе 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 11 за против, въздържали се, приема се. Либе 12 за, против. Нека проверим. Либе 12 adopt. Либе 12 се приема. Либе 13 за. Против. И тук не съм сигурен как протече гласуването. Нека проверим по електронен път. Adopted, либе... Приема се. Либе 13 се приема. Либе 16 за против, въздържали се. НВ 16 за против, Нека проверим. Rejected. Отхвърля NV17 за. Против. Нека проверим гласуването по NV17. It's so close. Oh, adopted. Приема се. 5,27 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV18 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за против, въздържали се, приема се. Гласуваме доклада като цяло поименно чрез електронно гласуване, начало на гласуването. Adopted. Uh, European Citizens Initiative. Изменение едно, господин Сар. Бих искал, тъй, тъй като Компромисно изменение 9 не включва изменение 35. Ви моля да ни гласуваме по-отделно. Това споменахме го още миналата седмица, но просто искам да ви припомня, че исках отделно гласуване на изменение 35. Мисис Кауфман. Госпожа Кауфман. Да, говорихме по този проблем, но бяхме се договорили първо да гласуваме компромисното изменение и после изменение 35. Okay, thank you. Благодаря ви. Второ изменение за против. Въздържали приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, приема се, седмо, за, против, въздържали се, отхвърля се, осмо, за, против, въздържали се, отхвърля се, трети компромис, за, против, въздържали се, приема се, тринайсто изменение нали? против, Нека да проверим. Adopted. Приема се. Четвърти компромис за против. Въздържали се. Приема се. 19 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 29 изменение за, против. Нека да проверим. Приема се. 28 изменение за против. Нека да проверим по електронен път. Adopted. проверим. Yes. Adopted. Compromise. Приема се. Осми компромис за против. Въздържали се. Приема се. 31 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим добре. Yes, rejected. Отхвърля се. Девети компромис за против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Отхвърля се. 35-то изменение за против. Може би да проверим. And has been adopted. Приема се. Тридесет и девето изменение, против, въздържали се, отхвърля се, 400 за, против, въздържали се, отхвърля се, струва ми се, но нека да проверим. Adopted. Приема се. 41 изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. 42 изменение. Има устно изменение. Господин Савеш. Бих парнал е, към орган, оригиналния текст след внасене на ECI съгласно член 9 на регламента. Това е нашето изменение, така че гласувайте за, против. Приема се. 43-то изменение. За, против. Въздържали се. Отвърля се. 44-то за, против. Въздържали се. Приема се. 11-то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 думата. And it has been clearly adopted. Приема се мнозинство. Госпожа Калфман, нашите поздравления. the single votes. Uh, mm, uh, point 11 petition in favor. Sorry? Може ли да ги гласуваме М-блок? Има ли някой, който се противопоставя на гласуването М-блок? Точка 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против. The single votes point 12. Става дума за гласуване по точка 12. Once again. Yes. Месис Регнер, do you want to... Госпожа Регнер, искате да добавите нещо? Мисля, че в списъка по гласуване има някакво разместване. Не отговарят номерата. Сами за минутка да продължим. Schrager. in Ordnung äh, für die Abstimmung en Block. Øh, Danke. Yes, but there has been an opposition. Госпожа Регнер се противопостави на гласуването Анблок и други политически групи го отхвърлят, така че ще гласуваме точка по точка. Първо точка 11 за, против, въздържали се. Приема се. 12 точка за против. Въздържали се. Приема се. Точка 13 за против. Въздържали се. Приема се. 14 точка за против. Въздържали се. Приема се. А сега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 заседание при закрити врата, така че моля всички унези, които